и винаги ще има някакъв риск. И трябва да се взема предвид, че рискове ще има и това ще трябва да се включи като част от планирането на нашата дейност. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключва дебата по тази точка. Следващия дебат ще бъде утре от 9 до 1 и от 3 до 9 и половина вечерта. Дневният ред е на разположение на вебсайта на Европейския парламент. Закривам заседанието. Благодаря на колегите и на комисаря. Благодаря и на преводачите.